C'est trois fois. Bonjour. La réunion est ouverte. Добър ден, откривам заседанието. Нашия е, председател е в Вашингтон и аз е, искам да ви приветствам от името на председателя. Първа точка, разбира се, приемана на дневния ред. Що се отнася до дневния ред, искам да ви кажа, че а, в резултат на а, прекъсването на електричеството в понеделник, ние не можахме да разгледаме до два доклада. Тези два доклада ще се гласуват днес в 11.45. Имате ли някакви коментари по, при, е, по дневния ред? Ако не, приемаме го. Второ, е, съобщение на председателството. Тук трябва да ви кажа, че последният триалог за економическото управление се проведе вчера и е, председателя ще информира а, събранието за постигнатото съгласие. А, ние ще проведем нашето заседание в понеделник, 26 септември. Това е една добра новина. Вие отново ще бъдете сезирани. Сега по въпроса за календара на нашата комисия за заседанията в 2012 година. Тук има някаква грешка в календара, който беше прият от комисията а, и в понеделник 15 октомври 2012 година естествено няма да се проведе сутринта, а ще се проведе в следобед. обед и ще ви бъде изпратен коригендум в този смисъл. Третото съобщение ще се проведе открито заседание на координаторите с, с комисаря е, на 6 октомври в 11 часа четвъртък комисарът ще ни информира за предложението на данък върху финансовите транзакции. Това е комисаря Шемета, тъй като това предложение ще бъде публикувано, ще бъде оповестено предишния ден, така че ние очакваме какво е направила комисията във връзка с този данък. На Четвъртото ни съобщение е актуализирана информация за къси а, продажби. Триалог по тази тема се проведе на 16 септември. Провеждаха се обсъждания, но независимо от предложенията, компромисните предложения от страна на комисията не се намери, не се постигна споразумение. беше решено, че трите институции ще работят по възможен компромис по този въпрос, за който до този момент електронния парламент е а, на мнение, че трябва да се приеме опта от съвета оптин. Мисля, че общо взето три месеца а, ни удовлетворява като срок. А, Следващата дата на триалога ще бъде през октомври и ще бъде уточнена. Това бяха председателските съобщения. Има ли бележки? Ако не, преминаваме към третата точка от дневния ред. Публично изслушване относно колективните трудове, спорове в областта на антитръстовото законодателство. Аз ще слушам много внимателно комисаря Алмуния, който също така е заместник председател на комисията, който отговаря за конкуренцията и той има най-много правомощия, той е най-мощен, той ще въведе тази важна тема, господин. След това ще слушаме господин Кристофър Роч, професор в университета а, в. А, имате думата, господин комисар. Вие чухте ораторите. Пардон? Ну. Моля да ме извините, казва председателката. Може би първо Господин Шваб, може би вие да направите някакво встъпление преди господин комисар, Добре, тогава ще изслушаме господин комисаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за добрите встъпителни думи. Госпожи и господа, благодаря ви искрено за тази възможност да обменим виждания с всички вас по отношение на колективните искове, насочени срещу а, а, тръстовите споразумения. Комисията а, се надява, че със своите действия отговаря на очакванията и настояванията на нашите граждани по отношение на отнош... поведението на а, големите фирми. Нещата трябва да се разглеждат в по-широк контекст. Продължавам, госпожо председател. Та, исках да кажа, че струва ми се дебатът по темата понякога изпуска широкия контекст. това ще ви а, припомня а, общата картина на нашата дискусия. По отношение на политиката на конкурентност в Европейския съюз имаме два начина за правна защита публична и частна. Комисията и националните органи прилагат едни и същи разпоредби на законодателството и благодарение на мрежата за а, сътрудничество поддържат много добри връзки в областта на конкурентността. Въпросът е, че поради разминаване в националното законодателство, не всеки в Европа има реално право да получи а, възмездие или обещетение в случай на нарушаване на конкуренцията. Трябва да е възможно а, тези фирми, а, които са засегнати от а, такова нарушаване на правилата на конкуренцията да могат да получат обезщетение, без значение дали завеждат акт, а, а, в една или друга държава и дали се обръщат към частен а, прокурор или към, към частни граждански процесуални представители или пък се обръщат към прокурора. Това означава доста предизвикателства. Да видим какво означават те и как може да ги решим. А, делата а, по нанесени вреди, мож, вреди могат да започнат преди или след а, като комисията е взела решение. Всеки случай ние трябва да регулираме достъпа до органите, които се борят срещу нарушаване на конкуренцията. Това е отрешаващо значение за борбата срещу картелите. Повечето от делата с такъв характер се завеждат след вземане на решение от обществен орган. Това са тъй наречените последващи дела. В този случай заключенията на органа могат да помогнат за представенето на жалбата на ищеца. Обикновено обаче сроковете не вземат предвид текущите публични процедури и не може да се спазят съответно сроковете за обжалване. Тъй като трябва да се изчакат тези решения, трябва да направим така, че пострадалите да имат достатъчно време, за да се обърнат към съда. Освен това, трябва да има и синхронизация на сроковете по отношение на националните органи, големите а, групи от жалбоподатели трябва да могат да разчитат на изпълнението на решението, след като то бъде а, а, влезе в сила. А, всички си даваме сметка, че особено при колективните искове има доста рискове. Например, в Съединените щати системата Class Action а именно вид колективен иск позволява такива злоупотреби. Ние искам да ви уверя, няма да привнесем един правен институт, който да позволява подобни злоупотреби. Освен това, в законодателството не бива да позволява този вид дела да се превърнат в източник на необосновани такси и други доходи за адвокатите. В областта на конкуренцията, обръщането на внимание на този вид последващи дела ще имат голямо значение, тъй като това са случаи, отнасящи се до фирми, които вече, е, за които вече е установено, че са в нарушение, съгласно решение на публичен орган. И така комисията ще излезе до края на годината с е, съобщения в е, този дух и аз работя в тясно сътрудничество с комисаря Рединг и комисаря Дали. Тези наши политики ще бъдат хоризонтални, ще се прилагат и по отношение на други сфери, като околната среда, но и ще засягат конкуренцията. И за да можем да уредим въпросът за получаване на обещетение чрез а, частно завеждане на дела, а, ние а, трябва да отчетем а, значението на тези дела. А широките принципи, които прилагаме, ще се прилагат определено в сферата за борба с картелите, но това е само един от аспектите на прилагането на този а, начин за правна защита в широкото поле на конкуренцията. Надявам се, че ще намерите нашето предложение за балансирано и че дебатът ще помогне за това. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз сега давам думата на Кристофър Род, професор в университета в Оксфорд. Имате 5 минути. Благодаря много, госпожо председател. Би трябвало да спомена, за да е, направя колегите щастливи, че съм професор и в университета в Ерасмус. А, за да може да се избегнат клас акшенс в Европа, необходимо е да се създаде някаква система за колективни трудови спорва. Значи, когато има отговорност, трябва да има решение. А това решение трябва да предшества, предшества налагането на санкции и всъщност това е важно за сегашната политика на изпълнение. Колективен трудов спор е вариант на трудовото право. Решенията се вземат или от публичните власти, или от частни субекти. Архитектурата на цялата правна система на щатите силно подчертава частното изпълнение както на частните права и на публичните норми и а, Америка всъщност а, има едно съмнение и недоверие към а, федералните агенции. Много често се разделят а, а, публичните норми и частните права. Именно затова американските техники, като например Class Action, са нещо като а, непознато животно в европейската правна система. Европейските съдилища обикновено понякога трябва да решават подобни спорове, тъй като в Америка клас акшен се решават много по-често. Много европейски държави са въвели колективни искове през последните месеци, но те рядко се използват, главно поради това, че финансовите стимули не са достатъчно привлекателни за посредниците. Американската система умишлено налага високи а, разходи, което за нас е злоупотреба. И в Штатите се използват а, възможности да се реши подобен проблем експост. Много европейски агенции, освен Генерална дирекция по конкуренция, налагат мерки, които не се а, е, основават само на възпиране. Има мерки, които се основават на риска, според мен. Теорията на възпирането е по-малко ефективна и по-скъпа и е, разчитането на такава е, теория изисква налагането на огромни глоби, които да отчетат ефекта експост и възможността за а, откриване, докато един а, подход екс-анте е много по-ефтин. Ако искаме да наложим а, техники на частни действия, би трябвало да се намалят бариерите, да се въведат а, стимули за междинните фактори за посредниците, например юристите. Именно това прави американската система. Тези стимули и бариери са обикновено от економическо естество. А, би трябвало също така да се предвидят и а, високи щети, високи хонорари за юристите. разходи за съдебни заседатели и така нататък. Въвеждането на всяка от тези мерки ще доведе до по-добро равнище на водене на споровете. Няма други магически мерки, просто трябва да се използват тези лостове, в зависимост от това дали е необходимо а, повече лостове или по-малко. Повечето тези мерки са в компетенциите на държавите членки, а не на Европейския съюз. Много хора смятат, че такива лостове не съществуват, но това не е вярно. Съществуват ясни тенденции в няколко държави членки за намаляване на правната помощ, заместването и с, с такси, но това не може да мине през английския парламент, преместване и финансиране на трудовите спорове от трети страни. В техническите правила на процедурата съществуват и други лостове, например оценка на а, а, а, ползите, opt-in, opt-out, Проблемът обаче, че никой от тези економически или технически лостове не могат да бъдат калибрирани нито отделно, нито кумулативно. Не може да се създаде система, която да дава достатъчно гаранции. А, всъщност ще се получи или твърде малко, или твърде много е, изпълнение. Това ще бъде различно за различните видове искове. Ако се издърпат повече лостове, ще има повече спорове. Това много често довежда до една безпланова правна система в държавите членки. И в този случай изпълнението на законите за конкуренцията не е по-различно от прилагането на законите на конкуренцията. В тази злощастна ситуация се търсят альтернативи. Има такива. А, частния подход е старомодна техника, по съвременни системи съществуват. Един альтернативен подход, например, който вече се използва от някои държави членки, но не толкова все още в сектора на конкуренцията, включва частно прилагане. И това не е единственото средство. Беше показано в научните изследвания, че регулаторите могат да отсъдят щети а, и ако имат против, пълномощия и решат да ги използват. И много често това ще насърчи страните да водят преговори, особено ако бъдат подпомогнати чрез альтернативно решаване на спорове, омбудсмани и така нататък. Даването на регулаторите на правоприлагащи правомощия, както това се прави в Дания, например, и насърчаването на системата за альтернативно решаване на споровете е значително по-скъпа, отколкото воденето на съдебен спор. Ако колективен иск е необходим пред съда в отделни случаи като допълнителен механизъм, той трябва да се използва по-скоро като заплаха, с която да се насърчи използването на альтернативните методи. Не би трябвало да се предоставя, а, освен в случаите, когато няма възможност за альтернативно решаване на споровете. Някои съдилища вече предоставят такива възможности в някои държави членки. В общи линии необходимо е да а, се намират бързи и ефтини решения. Има много неща, които могат да се направят, но използването на старомонни техники трябва да бъде разгледано така, както трябва да се разгледа и политиката на правоприлагане. Председателката, благодаря господин Родж, професор от университета в Оксфорд и в Арасмус. Сега давам думата на Филип Дебърг, е, генерален директор на Бизнес Europe, който има 4 минути. Не perdez pas le temps Madame la Présidente. Euh, Госпожо председател, господин заместник председател, Господин комисар, дами и господа, първо позволете да благодаря на Комисията по економика и монетарни въпроси в Европейския парламент за това, че организира изслушването и че покани представителите на деловите среди в Европа от Business Europe. Разбира се, по, ние следим отблизо развитието на политиката в областта на конкуренцията и подкрепяме политиката на отворения пазар, както и защитата на интересите на потребителите. Интересите на потребителите са от ключово значение тук, защото всякакви мерки за възмездяване на, на пострадали от нарушение на правата им трябва да бъдат насачени към общата ни политика. Въпросът е дали колективният иск да бъде част от европейското право. Ние определено смятаме, че прилагането трябва да остане стриктно в ръцете на публичните органи. Това е тяхната роля. Те имат по-добри инструменти за гарантиране на политически изход от това. А, затова смятаме, че частното правоприлагане не бива да се а, поставя в центъра, а вниманието трябва да остане насочено върху публичното. Защото прехвърлянето на този а, на това внимание към частния сектор а, означава, а, че ще се засилят разходите за справедливост за обществото като цяло. Като цяло, а, интересът на посредника ще бъде а, изтласкан на преглен план. А, трябва да не се допускат прекалено дълги а, и скъпи дела, особено в борбата с картелите, което всъщност влушава положението на засегнатите. А, искам да ви уверя, че разбира се ключово значение е а, възмездието и в случая обещетяването на пострадалите. Нямаме нищо против това. Но ние не смятаме, че комисията трябва да се разточава върху колективния иск като начин за такова а, а, гарантиране на а, правдата. А, освен това, ние не виждаме елементи, някои елементи, които според нас биха могли да, а, по, да а, съществуващ а, ще бъде трудно да се избегнат и наречените отровни аспекти на този вид колективно а, търсене на права. Професор Ходжес засегна а, и гаранциите, които са особено важни, особено по, при спазването на процедурите за установяване на фактите, а те са в ръцете на държавите членки с техните правораздавателни органи. Има реш... други решения, Например, альтернативното решаване на спорове. Е, това са начини, които са по-прагматични, реалистични и по-ефективни активно осигуряват обещетяване на засегнатите. Имахме много полезна дискусия с госпожа Рединг. В заключение смятаме, че бързото гарантиране на правосъдието е особено важно. Ние е, проведохме много разговори, както тук в тази сграда, така и, и навън. А, и е, много от е, представителите на деловата, деловата общност а, подкрепят прилагането на различни альтернативни методи за решаване на спорове. Ще работим а, заедно с Комисията за извънсъдебни средства за удовлетворение на тези, които понасят вреди или щети при нарушаване на а, конкуренцията, без да се прилагат конкурентни, а извинете, колективните искове. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Моник Бърз. Аз се радвам, че имаме и а, жена тук. А всъщност една жена срещу трима мъже, това не е чак толкова много за баланса между половете. Аз съм тук не като жена, като представител на потребителите, за да се чуят да се чуе гласа и на жертвите на противоконкурентните практики. За мен е голямо предизвикателство да си представя да, вижданията в 4 минути. Его с колегата Аугуста има повече от тези карикатури, но вие може да ги намерите и в нашия вебсайт. Може би за по-практично представяне, например колективно решаване на спорове, е нещо като интелектуално понятие, но всъщност това се случва всеки ден в живота ви. Един много ясен пример, за да ви дам реални е, очертания. Преди няколко а, месеца комисията наложи много милионна глоба за един детергент а, за а, всеки един от вас е загубил поне няколко евро всяк, всеки всяка година поради цените на, този, на тази течност. Тук става дума за милиони незаконни е, печалби. Именно за това е, се водят колективни трудови спорове. Посланието е много ясно. Някой е жертва на конкурентно поведение и а, е, те трябва да бъдат обещетени. За да може да се получи обещетение, първия вариант е, е извън съдебно уреждане. И трябва да кажа, че след решението на комисията а, е, ко, съответната компания не а, се съгласи на извънсъдебно решаване на спорта, на спора. А, ние, разбира се, сме съгласни, че е, а, альтернативното решаване на спорове е много добре, но в колективни дела, може би, той не е най-добрата възможност. Също така, публичното изпълнение е а, друга възможност. Потребителите не могат само да решат, е, да разчитат на инициативата на държавните органи. И ние смятаме, че колективните спорове а, е, са една възможност. Всякакви други а, е, е, инструменти са само допълнителни. Искам също да кажа, че има един синдром на class actions. Нашите контакти с щатите показват, че има и решения, например, когато става дума за уреждане на дела за изнудване, например – и нашето решение е Европейския съюз да предостави задължително законодателство в държавите членки, за да може да бъ... се направи възможно колективното уреждане на искове. Потребителските организации би трябвало да бъдат силни, би трябвало да има възможност да да разглежда случаи на присъединяване или на неприсъединяване. присъединяване. Сега, а, например, за присъединяването, ако ставаше въпрос за загубените няколко евро в а, този препарат за миене и пране, кой би започнал дело за няколко евро и също така трябва да се финансира адекватно тази възможност. Ние би трябвало също така да имаме общи принципи в Европейския съюз – има толкова много специфични аспекти в различните е, отрасли, така че приемането на хоризонтално законодателство ще бъде кошмар. И ние искахме колективни искове още десетиле... от десетилетия и ще продължим нашата кампания. Благодаря. Вече чухте нашите експерти. Мисля, че нещата бяха много ясни, много интересни. Искам сега да помоля господин Шваб, докладчик, дали иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, искам да благодаря също и на заместник председателя на Европейската комисия и на а, другите изказали се за интересните идеи. Трябва да кажа, че ние разглеждаме основните принципи, базирайки се на вече съществуващи си форми на колективен иск. И затова имам въпрос към Кристофър Хоч. Защо Държавите членки, където има такъв правен институт на колективния иск, до сега прилагането му не е много успешно. Не искам да кажа, че това е противоевропейско право, но всъщност не сме станали свидетели на някакви успешни процес, съдебни процеси. А, много а, благодаря на комисаря Алмуния за а, неговото изказване, но а, какво имате предвид, когато говорите за публично, вземането на, публично, на решение от публичен орган? Има а, случаи, при кои когато а, изците са сигурни, че имат достатъчно документация, иначе няма да а, започнат процес за нарушаване на правилата на конкуренция. А, тоест, а, а, прозвуча и много отрицателно отношение към хоризонталното прилагане на подобен институт. Какво ще кажете за конкурентното право? Много ни е трудно сега да говорим за възприемането на безспорна позиция по отношение на колективният иск, защото доста фирми действат вече в посока на избягването на налагането на общоевропейски данъци. Затова е, всички тези идеи прозвучаха, но аз мятам, че ние се движим все пак в правилна посока и че тези дела са начин по който пострадалите се могат да устоят правата си без това да им струва много пари. Ако говорим, а, госпожо Гианис за случая а, с праха за пране, а фирмата производител, може би е много трудно всички засегнати да завеждат иск. Но какво ще кажете за правомостените институции представителни а, асоциации? На мен ми е интересно какво мисли Моника а, по този въпрос. Има ли други, освен а, колегата, които искат да зададат въпрос? си, защото иначе ще дам думата на изказващите. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря първо за това, че ни давате възможност да участваме в, това изслушване. Ние говорим за нещо много важно. Като економист искам да погледна малко по-практично тези въпроси, ако е възможно. Mm-hmm ние чухме в презентациите какви съществуващи, какви инструменти съществуват, какви отраслови възможности и подходи са възможни. Около 400 хиляди семейства в Унгария бяха засегнати от системата на ипотеките е, и много хора пострадаха. Това става през последните няколко години. Семействата смятат, че да си уредят ипотека в чужда валута е по-изгодно, но банките не дадоха необходимата информация на потребителите. Аз мога да го формулирам и малко по-различен начин. Потребителите бяха заблудени, че банките продължават едностранно да изменят договорите и а, да променят разходите и въздействието и много често а, бремето на разходите а, се прехвърляше върху потребителите и един колективен иск може би за потребителите ще бъде ли възможно да се направи нещо подобно в такъв случай? Ще съм любопитна да чуя вашето мнение. Благодаря сега давам думата на господин Фейл. Senhora Presidente, eu queria também agradecer e a presença dos, dos convidados nesta, nesta audição. Eu queria... Благодаря много. Господин комисар, и а, благодаря на експертите. Аз искам да споделя само някои общи бележки. Ще взема един пример, с който съм запознат от страната, която познавам най-добре, именно Португалия. Там има един правен институт, подобен на това, за което говорим. Аксао Популар, т.е. един вид народен иск. Не е перфектна системата и поради самата и същност имаме проблеми. За какви проблеми говоря? Първо, установяването на самоличността на лицето засегнато, а, понесло вреди или щети. След това оценката на щетата винаги е важно да се посочи а, и а какво става в съдилищата. В съдилищата се натрупват огромни количества дела, по които съда трябва да решава и а, това не помага за решаването на проблемите на системата за колективните искове. Как а, се преодоляват подобни затруднения? може би е добре да помислим за альтернативи, за альтернативното извън съдебно уреждане на въпроса, както и използването на арбитража. Разбира се, тези процедури си имат и преимущества. След това навлизаме и в темата за превръщането на а, даването под съд в а, национално ходи, хоби. Знаем какво може да се получи при подобни уклони. А когато става въпрос за обспорване, а, в а, Португалия Например, при оспорване на решения, свързани с данъчно облагане, делата се проточват обикновено около 10 години. И за това при подобни спорове с данъчната сфера се наложи практиката на ползването на арбитраж. И си мисля да ни това не е удачно и в този случай. Благодаря. Благодаря, давам думата на госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. Аз съм а, а, член заместник на тази комисия, аз, но съм пълен, пълноправен член на комисията по вътрешния пазар и ние се занимаваме също така с колективните искове. Имам усещането, че има известна тенденция да се се е, извлече някаква полза от тези колективни искове, аз не се чувствам много добре тогава, когато чувам е, един професор да казва, че този е, инструмент на колективните искове е устарял и старомоден. Какъв е този а, инструмент, който може да доведе до добри резултати, а, освен альтернативното решаване на спорове, а, кой може да се използва, а, кой метод може да се използва а, освен колективните искове. Альтернативното решаване на споровете може да бъде само един първи етап. И аз съм убедена, че трябва да продължаваме да използваме колективните искове, защото става дума не само за големи предприятия, но има и потребители, малки и средни предприятели. Искам да задам един въпрос на господин Алмуня. А, аз а, зная, че неговата основна компетенция е въпроса на с конкуренцията, от който аз много се интересувам. Може ли да съчетаем двете в един хоризонтален подход? господин Шмидт е последния а, депутат, който помоли думата. Господин Шмидт, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че малко закъснях. Малко съм, може би, пристрастен, защото аз съм за а, нещо като колективни искове а, в продължение на много години и винаги този подход се блокира от двете страни, което е жалко. И слушайки това, което вие казахте и вие акцентирахте това, за, във връзка с, с единия пазар, аз мисля, че това никога няма да може да се направи без някакви юридически действия. Искам да запитам, защо се страхувате толкова от, обедин... от обединяването на силите на обикновените граждани? Да, има и лоши примери, но а, трябва да се отчете, че има и много добри а, примери. Това може би няма да, слу... да стане в Европа, но а, може и да стане. И всичките тези къвги а, ще доведат до това, че може би няма да се завърши пазара. На председателката благодаря. А сега давам думата на участниците, на нашите експерти тъй като генералният директор на бизнес Юръп ще ни напусне в 10 часа. Със съгласието на господин Алмуния ще ви дам думата. Вие първи да отговорите на въпросите естествено, след като каза, след като разреши комисара, ще си тръгна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя на комисията за тази възможност. Андреас Шваб повдигна един въпрос относно малките щети, които се нанасят на много хора. И това е ключов елемент, когато става въпрос за конкуренция. Проявявате сериозна загриженост относно механизма за колективните искове а, той ще изложи а, на риска начина по който а, се управляват а, делата, свързани с а, а, борбата с а, тръстовете, например. Не знам подробности относно вашия случай, Моник, но а, не можем да си представим милиони хора, които ще се обединят и ще се изправят срещу а, една а, компания. Това ще е в ущърп на всички. На второ място, по отношение на банките, доколкото знам, има много колективни искове повдигнати срещу банки след началото на финансовата криза 2007-2008 година, според националните правила и норми. Естествено ще видим какъв е резултата от всичко това, но това са дълги процедури. Трябва да видим какъв е резултата, защото потребителите също следват някакви договори и те е, имат също своя отговорност. По отношение на казаното от португалския колега, това е много добър пример как не трябва да се действа. Всъщност, нещо подобно беше споменато на едно изслушване в парламента наскоро. Председателя на португалския комитет говори за ефективността на изпълнението. Всички можем да видим как какви трудности съпъстват прилагането на практика на тези процедури и вредните ефекти от тях. Когато става въпрос за колективните искове и виждането, че те са старомодни, смятаме, че е по-добре да се започне с альтернативното разрешаване на спорове като един начален етап – за да се види как може да се обещетят лицата, които заслужават обещетени. Господин Шмидт, ние не се притесняваме от това, че хората могат да се обеденят. Те могат да го направят а, чрез различни процедури. Ние се опасяваме от последиците от а, тази система за колективни искове. И знаем, че не това е намерението. Обсъдили сме проблема с заместник-председателя на бившата комисия. Разгледахме предложенията, те бяха включени в последствие тези токсични вредни елементи и е, когато разгледах системата, се убедих, е, че трябва да пледирам за започване с е, альтернативно разрешаване на спорове, което ще означава, между другото, и сериозен ангажимент поет от страна на бизнеса. Като започваме нещо, трябва да го доведем до края. Благодаря сега, господин Алмоня. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с отговор на въпроса, който ми беше зададен е, пряко от господин Шваб. Какви са конкретните аспекти на закона за конкуренцията или как свързваме ние публичното изпълнение на правилата за конкуренцията с частното решаване на споровете и с увъзмездяването на жертвите. Аз говорих по този въпрос в първоначалните си изисквания. Това обещетение не може да се получи. То става чрез индивидуални искове, отделни а, е, компании, които а, е, отиват в съда, защото искат да получат обещатение от други компании, които са организирали картела или които са създали, които са довели до щети поради нарушаване на правилата на конкуренцията. В някои случаи тези Индивидуални искове, естествено, са скъпи за ищеца и те биха могли да бъдат заведени единствено от е, търговски дружества. Много трудно може да се очаква от отделно лице да а, е, потърси компенсация в съда в личното си качество. Но големите компании имат това право и те могат да го използват. Малките и средните предприятия, които са жертви на картел, например, или отделни лица, които са жертви на картел – от тях 99 или даже 99,9% нямат средства да заведат индивидуални искове. Именно за това се задава въпроса дали е възможно да се организират колективни искове за е, щетите. Когато ние решихме, след като е, беше оповест, след като беше обявено, че има нарушение, това не беше непременно за възмездяване на жертвите, а по-скоро нашата цел беше да възпрем онези, които са извършили или са участвали в нарушението или онези, които биха били изкушени да повторят това а, нарушение. И тук става въпрос за две неща. Националните законодателства на държавите членки предвиждат различни решения. В някои случаи, както каза професор Ходжис, има или е имало а, някаква еволюция, която може да се счита, че се доближава до системата от другата страна на Атлантическия а, океан, но ние поне в а, континентална Европа знаем, че нашата система не съответства на процесуалните възможности, съществуващи в Съединените щати. Именно за това, от една страна, ние трябва да намерим някакви принципи за колективни искове и в. А, сферата на конкуренцията, за да се опитаме да създадем общи принципи на равнище Европейски съюз естествено един от тези принципи би трябвало да бъде ясен ангажимент за избягване на всякакви видове злоупотреби, които знаем, че съществуват, продължават да съществуват в американската система. И аз съм по-голям оптимист от господин Дебок. Той е, се е фиксирал върху едно минало предложение. Ние не работим по него, ние работим на базата на много широки публични консултации за създаване на общи принципи. Колегата Вивиан Рейдинг Имаше подобно изслушване пред комисията по правосъдие и тя каза в общи линии същото. Вивиан Рединг, Джон Дали и аз искаме да представим тези принципи след много широки публични консултации. Бяха проведени консултации и повечето от заинтересованите страни, с изключение на Business Europe, се съгласиха, че по общите принципи. Все още не сме решили каква ще бъде следващата стъпка за целите на колективните искове. Ще стигнем до общо решение, ще оповестим решенията в, в съобщение на комисията и в този диалог, който още не е приключил вътре в комисията, ще подчертаем нашата идея, а, че би било достатъчно тези принципи да бъдат залегнали в а, а, националните законодателства. А, на държавите членки. Това е едната възможност. Другата възможност, както каза господин Лейне, е необходи, че е необходимо и нещо друго. До там не сме стигнали. Общите принципи са необходими обаче. А сега по специфичните аспекти на конкуренцията. Ние би трябвало да мислим за компенсация не само чрез колективни искове. Трябва да кажем, че сега по-голямото предизвикателство са индивидуалните искове. Има някои специфични аспекти, за които е необходимо законодателство. Аз тук не мисля за законодателство, свързано с колективни искове спорове, а по-скоро частно изпълнение на конкуренцията, за да се компенсират жертвите, индивидуално или колективно. Аз споменах в изложението си някои аспекти, но ще е, един от тях. Откриване на информацията, която ние имаме, особено във връзка с, с използването на програмата на смекчени мерки освобождавана от глоби, тъй като има а, компании, които по, силите, по силата на защитата а, чрез поверителността ни носят определени документи. Ако ние установим, че а, информацията, представена от такива е, субекти може да доведе до а, частно дело, а, всъщност е, тогава ще загубим, тъй като никой от тези лица няма да се обърне към нас. Неодавна имаше решение на съда по делото Фредерик, в което се каза от съда, да, знаем, че съществува принцип за защита на а, а, субекти, които са освободени от глоби. Аз мога да спомена и други въпроси, които са свързани, както за индивиду индивидуални и за колективни искове за получаване на компенсации след и дори преди а, нарушаване на конкуренцията. Аз трябва да постигна съгласие да изчакаме решаването на въпроса с колективните спорове. И така, моля ви, забравете предишните предложения, които комисията не е приела в 2009 година. Сега по въпроса за альтернативното решаване на спорове. Съгласен съм, че това е една много добра техника, но според скромните ми правни познания, поне във връзка с някои конституции, е, които познавам по-добре от други европейски институции, никой не може да каже на даден гражданин или на е, търговско дружество, не можеш да отидеш в съда и да си търсиш правата. Има средства за избягване на забавяния, за сложни съдебни процедури, но никой в моята правна култура, никой не може да бъде възпрян и никой не може да бъде изправен пред бариера а да отиде в съда и да си потърси а, компенсация. А, това е право на потенциалната жертва. Да, разбира се, че съм за альтернативно решаване на спорове, но не като единственото средство. То е, може би по-ефтино, по-добро, но в случая, който спомена госпожа Гоес, в който не може да се уреди спора, потенциалните жертви имат право да се явят, явят в съда. Това е потенциалният принцип. И Имаше един въпрос, който не се отнасяше за този конкретен въпрос. Въпроса на Унгария. Тук не става дума за конкуренция. Ако разбирам добре, сегашният последните обсъждания в Унгария във връзка с ипотеките, защитата на потребителите би трябвало да помогне на онези, които са взели ипотека в миналото. От друга страна, ако не бъркам, регулаторните органи или финансовата система, надзорните органи би трябвало да са били в състояние на, на време да а, предупредят за огромните рискове да се вземат а, а, ипотеки в чужда валута, тъй като а, от тога, защото риска от променените обменни курсове ще бъде понесен от тях. Банките казват, Подписали сте си договора, изпълнявайте го. Значи това е въпрос от една страна на закрила на потребителите, от друга страна е въпрос от регулаторно естество. Така както аз разбирам въпроса, той не е въпрос на конкуренция. Председателката благодаря господин заместник председател за това, че бяхте толкова ясен и толкова изчерпателен. Аз искам да ви пожелая заедно с вашите колеги Рединг и Дали да намерите едно удовлетворително решение, което да ни доближи до а, системата в а, сега, а, не мога да ви обещая, че ще бъде решение, но то ще бъде интелигентно. Сега искам да дам думата на професор Роуч да отговори на а, зададения въпрос. Искам да се спра на три въпроса. Първо по отношение на питането на господин Шваб. В няколко държави членки съществува института на колективния иск. Поради причините, които поясних, Съществуват технически мерки за контрол и финансови стимули в националните правни системи. Много от различните правни модели е, където е въведен колективния риск, има технически контроли, но финансовата мотивация е различна. В многото, много държави членки съществуват притеснения да не се насърчи прекалено честото завеждане на дела, което пък ще намили ефективността на мерките Ако се насърчават по различни начини финансовите стимули, е, ще се засили броя на делата, но това засилване може да се окаже прекомерно. В началото на юриспруденцията е трудно да се правят общи заключения, но все пак може да се погледне историята на големите дела в Швеция, в Обединеното кралство и така нататък. Та оттам се вижда, че тези дела траят прекалено дълго и оттам са много скъпи. Това едва ли изненадва повечето от съдебните системи с, с а, под, разбира се, изключението на, Герма, а, изключение на Германия, където системата на съдопроизводство е много ефективна и е, ефтина, но с това изключение а, разходите и продължителността на делата при индивидуалните искове също са много дълги. Така че а, разбира се, когато съдът разглежда колективен иск, който е много по-голям по отношение на а, материята, която съдът трябва да разгледа и по своята сложност, ще му трябва повече време. Освен това, искам да кажа, че а, колективният риск не е старомоден инструмент, а, а е много важен а, докато делата, които са, а, водят от а, голями групи си, са на, а, един механизъм, който се нуждае от модернизация. Имаме нужда от три стълба а, третият стълб с съдилищата, но не искаме да насърчаваме прекаленото използване на тези колективни искове, тъй като, както казах, те са дълги и скъпи. Но използвайки съществуващите два стълба може да се развива системата от альтернативни мерки за извънсъдебно уреждане на въпросите. Много от държавите членки работят в такава посока, но не много в областта на конкуренцията. И така, а, трябва да се мисли за стимула. Именно за това хората би следвало да прибягват до тези альтернативни начини за уреждане на а, спорове, защото при съответното подплатяване с мотивация те могат да бъдат много ефективни и ако използвате първия стълб, регулатор, регулаторен орган сам, сам, без други а, стълбове, това ще е много трудно и скъпо. Ако ползвате вторият а, стълб, а, а, също ще а, имате доста затруднения. Затова а, трябва да се обединят а, и трите стълба. Но очевидно а, трябва да се насърчават а, разговорите, а, намирането на решения и в съда, както се прави в Дания, а, чрез института на омбудсмана. Тоест, използвайте съда, но не пращайте всички в съдебната зала. А, в момента а, в тази празнота а, се а, е, развиват различни форми за удовлетворяване на а, потребителите именно чрез альтернативни методи. Ние правим такова проучване, то ще бъде готово по а, Велик ден. А, просто не се знае колко струват а, а, тези альтернативни начини за извънсъдебно уреждане спора им. А, сега с пълното уважение искам да а, говоря за дейността на Генерална дирекция търговия, защото там просто се разделя подходът за търсене на правна защита. От една страна а, средствата, които се основават на административните мерки чрез налагане на глоба, от друга страна так, че частноправните субекти е, и е, съответно ползването на съда. Трябва да се направи един анализ и да се реинтегрира търсенето на правна защита чрез публични и чрез частни субекти а, и да се а, е, намери а, въздействието върху а, пазара, което трябва да е балансирано, защото няма гаранция, че а, чрез а, тези мерки ще се върне пазара към баланса, че тръстът ще се разпадне. Защото по същината си пазарът не търпи а, неравновесието. Извинете за саморекламата, но аз написах а, едно изследване, което а, ще излезе а, този месец а, с много диаграми и така нататък а, в, а, списа, в списание по а, едно списание по темата на конкурентноспособността. А, трябва да се търсят а, някакви справедливи възпиращи фактори, т.е. не може да се вземат само наказанията чрез глоби или само функцията на регулатора и само съдилища. Трябва да се търси баланс. Благодаря. Благодаря. Само един коментар от общ характер. На няколко пъти чух тази сутрин, че създаването на механизъм за колективни искове ще увеличи съдебните дела. Това е не е, правилна гледна точка, защото е, се основава на факта, че индивидуалните жертви ще отидат в е, съда. Същност, не, намалява се броя на съдебните дела, защото ще има обединяване на, на случаи на дела и един съд ще се занимава с много по-малък брой дела. Ще има обединяване и на експерти по делата. Ако във Франция, например, имаме 2000 дела от 2000 души, естествено, че ще има натиск върху системата. В Унгария, например, членовете на тези семейства, които са пострадали, заведат дела, ще има много дела. Но ако искаме съд съдебна система, която да е справедлива, трябва да се е, дават е, е, обещетения на всички, които са пострадали. Втория елемент тук е португалския. Искам да кажа на господин Дебук, че според нас португалската система представлява една от най-добрите практики в Европа, защото тя е съзидателна, справедлива и работи много добре. Не е довела до банкрут на каквото и да било предприятие, съществува вече няколко десетилетия породила е може би 20-22 случая, така че нещата текат много гладко и съдилищата са доста корективни. Така стигам до въпроса на господин Шваб. Какво ще кажете за малките обещетения или когато потребител не може да докаже, че е станал жертва на някаква измама. В Португалия имаше случай с една телекомуникационна компания, която надписвала сметките на гражданите за дълъг период от време, много трудно за потребителя да докаже, че това се е случило. И в крайна сметка се реши тези пострадали лица да не плащат за телефон в продължение на няколко месеца. Това е едно много креативно решение. И така се избягва търсенето на обещетения от индивидуални лица. би трябвало да има възможност за цялостно компенсиране и, както каза господин Шваб, това не трябва да пада на плещите на държавния бюджет, защото когато става въпрос за банки, те могат да бъдат подпомогнати, когато са в затруднено положение, но не това е целта. Може да има фонд, който да финансира тези колективни искове и техните обещетения за в бъдеще. Това е един вариант. По отношение на случая с Унгария, той не е свързан с конкуренция, но това е една вреда, нанесена на, на много хора. И всъщност тя отговаря на това, с което ние се занимаваме. Възможно е всички тези пострадали да отидат и е, да се обърнат към съда. Благодаря, господин комисар, господин професор. Имате думата, за да приключим това. Благодаря, господин Гозес. Аз просто имам един бърз отговор на е, идеите е, на професор Ходжис преди минута за отношението на генерална дирекция конкуренция. Това е Европейската комисия, която чете Европейския договор компетентно. Казах в моето изслужение, че е много важно да се създадат правилни връзки между е, публичното и частното изпълнение на правилата. Индивидуални и колективните искове би трябвало да бъдат свързани. Това не е лесно и всичко, което чухме чрез обсъждането на колективните из... искове, и всички а, данни и а, мнения на експерти, на академични среди, на заинтересовани лица, това е, всичко е много важно. Моята позиция, позицията на Европейската комисия е, отчита много голямото предизвикателство да се осигури обещетяване за нарушение на конкуренцията, за да се даде възможност за компенсация. Но това не може да се използва за да а, отслаби публичното из изпълнение на конкуренцията. Не може да се използва за да се отслабват картелите, и не може да се използва за отслабване на възможностите на комисията да получава информация в полза на нашите изследвания, за да може да се вземат разумни решения. Следователно, това, което трябва да се направи е не само да се накажат нарушителите, но и да се възпрат нези, които биха се изкушили да нарушат правилата. Например, когато си караме колата по магистрала с ограничение 120 км в час, възпиращата сила на а, правилата за движение по улиците и пътища е една, е, е една пречка също така и а, компенсациите за жертвите. А, също е важно, но възпирането на нарушителите е много важно. Альтернативното решение на спорове аз съм за, но това като не мога да разбера е позицията на онези, които казват, че а, Альтернативното решаване на спора изключва съдилищата, но а, това е невъзможно. Председателя, благодаря господин комисар. Благодаря за това, че дадохте тези важни пояснения. Аз мисля, че вече господин Шваб ще бъде още по- е информиран и вече Европейски парламент ще вземе решение и госпожа Рединг ще вземе добри решения. Господин Алмония каза, че това ще бъдат интелигентни решения. Сега, 26 септември в 17 часа първата е, обсъждане ще се проведе на 11 октомври, гласуването в комисията 17 октомври и пленарното заседание през е, декември ще бъде е, през декември. А сега преминаваме към истинската звезда на тази сутрин, колегата Шваб който ще разгледа всички проблеми от гледна точка на доминиращата си позиция. Сега ще разгледаме годишния доклад на Европейската комисия в областта на конкуренцията, докладчик Андреас Шваб. Е, давам му думата. Благодаря, господин председател, Благодаря за любезните думи. Моята идея, Жан Пол, е приемането от страна на медиите на този доклад да не пострада чак толкова много, макар че тази сутрин повече внимание ще се отдели на друга тема. Сикспак. Er става въпрос за досие, е, което няма е, задължителен характер. Ние решихме обаче да действаме и да отговорим по-бързо на комисията. В доклада има три области. На първо място проверката на държавната помощ от страна на комисията, на второ място антитръстово законодателство и на трето място е, диалог с Комисията по въпросите на конкуренцията. Когато става въпрос за държавната помощ, е, това е всъщност един от централните елементи в доклада. По отношение на помощта за банките през последната година, приветстваме факта, че комисията ще въведе специални правила и насоки за финансиране на банките в случай на криза – за да знаят гражданите, че парите за банките се инвестират правилно, за да може и банките да вършат това, което се очаква от тях, именно да предоставят кредити на малките предприятия и на всички останали. По време на кризата това спасяване на банките беше много важно, но не може да се осъществява то без контрол. Средствата, които се предоставят от държавите членки на банките и на фирмите, трябва да пресъхнат на някакъв етап. По отношение на антитръстовите правила, вече казахме много за колективните искове, за альтернативното разрешаване на спорове. Искам обаче да взема повод от казаното от професор Ходж. Той каза, че публичното изпълнение трябва да е първия стълб, а третия стълб трябва да е обещетението на пострадалите. Най-важни са потребителите и затова системата трябва да е максимално освободена от бюрокрация. Хората трябва да имат достъп до колективните искове и цялата система трябва да работи по-бързо. Опитвам се да кажа това в доклада. Преди комисията да определи какви са възпиращите механизми, трябва да има възможност за пострадалите и за компаниите да постигнат извън съдебно споразумение. И мисля, че това ще е един по-добър, по-ефективен начин да се действа в сравнение с това, което каза комисията. На второ място, в доклада предлагаме регламент първи от 2003 година да бъде по-укрепен по отношение на формулировката. Предлагаме промени в този регламент – Особено когато става въпрос за въпроса, който се задава от много предприятия, именно как ще плащат те глобите, които комисията е наложила. Комисията още не е успяла да се справи с кризата. Е, Твърде често ставаме свидетели на компании, които не могат да си платят глобата. Има и други въпроси, свързани с антитръст, международното сътрудничество. Много е важно комисията да може да предприема действия. Става въпрос за компании от САЩ, които се установяват в Европа, започват бизнес, комисията работи и с други региони, с САЩ отдавна се работи, но с Китай, например, диалогът е първа започва, с Швейцария също. Тъй като европейското антитръстово законодателство може само в ограничен мащаб да се прилага в Швейцария, не е, е, възможно комисията да действа еднакво лесно на всички места. И така се създава предимство за компаниите, които са разположени в Швейцария. Енергетиката, програмата Енергетика 2020, това е специфичен сектор, който трябва да се спомене по отношение на конкуренцията и антитръстовите правила. По отношение на диалога по въпросите на конкуренцията, господин Алмуня действа конструктивно. Има една специална група по въпросите на политиката по конкуренция. Тя участва в диалога и мисля, че трябва да продължим тази практика с диалог между парламента и комисията. Миналата седмица чухме комисаря, описахме е, и чухме каква е програмата на тази е, специална комисия. По отношение на годишния доклад за конкуренцията, важно е да се отчитат най-съществените елементи. Иска ми се по отношение на годишния доклад да може да го обсъждаме по-често с комисията. Разбираме, че не сме със законодатели в областта на правото свързано с конкуренцията. Ще изчакам колегите, ще видя какво е тяхното мнение. Благодаря на всички докладчици в сянка. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Има поне един докладчик в сянка, Софи, е, след това госпожа Суинборн. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Не само защото, за съжаление, много закъснях и е, пропуснах семинара тази сутрин. Три часа стоях в задръстване в Брюксел поради протест на буклукчиите, ако правилно съм разбрала. Независимо дали те са от мъжки или женски пол. Уверявам те, Софи, че не беше единствена. Имаше много задръствания. We, we... Така че няма да говоря дълго и е, широко. Общо взето приветствам отличния доклад на господин Шваб. През последните няколко години общо взето се въртим в качеството си на докладчици и докладчици в сянка. По тази тема говорим вече няколко години. Има споразумение по повечето от въпросите. Ако ще правим изменения, те е, ще бъдат е, почти несъществени по своя характер, няма да има големи промени. По отношение на ролята на Европейския парламент, да, ние знаем, че не сме със законодател в тази област, но тъй като Европейския съюз вече придобива по-голяма зрялост, трябва да има някакъв вид, някаква степен политическа отчетност на комисията. Това ще отполза за всички. Не става въпрос за нещо ново, за откриване на Америка. Може да преформулираме по някакъв начин диалога, който водим с комисара Алмуня. Но така или иначе си мисля, че би трябвало да има по-засилена обратна връзка по отношение на годишните доклади. Трябва да получаваме реални отговори на това, което е, питаме комисията. Госпожа Суинбърн. Благодаря, господин Гозес. Докладчика в сянка закъснява. Ако го чакаме 2-3 минути, ще е по-добре за заседанието. Добре, тогава Елиза Ферейра. Мерси, Газес. Благодаря, господин Газес, Аз искам да се изкажа от името на докладчика в сянка на социалистите и демократите, но аз мога да кажа също така и нещо и в качеството си на а, а, докладчик в сянка. Както беше казано, докладчика в сянка приветства работата на господин Шваб и очаква да с нетърпение да работи с вас и той би искал да по чертае две неща, е, които би трябвало да се допроучат. Едно от нещата вече беше засегнато от вас. Желанието да се проучват начина по който се прилага държавна помощ за банковия сектор. Необходими са нови правила за регулаторния климат, Добре е, че комисията разглежда тези въпроси. Второто нещо, което казва Питер, е свързано с изпълнението на политиката по конкуренцията. Програмата за освобождаване от глоби са, два, са част от начините, които според Питер заслужават е, да бъдат разгледани от Генерална дирекция конкуренция, особено с оглед на начина, по който се управляват начинания, свързани с антитръстови дела. На трето място на трето място възпирането и насърчаването на хора, които откриват недостатъци. Питър ви благодари и а, потвърждава желанието си да работи в тясно сътрудничество с вас. А сега в личното си качество като евродепутат искам малко да а, разширя във връзка с банковия сектор, защото мисля, че ще бъде много трудно да се проведе този хармонизиран контрол на държавата в банките, ако не можем да наложим законодателството, да, при, да, да приложим законодателството за трансграничните банкови фалити. Ние би трябвало да кажем нещо, което да засили политическата воля за намиране на общи решения. В противен случай няма да можем да излезем от тази перманентна взаимовръзка между банките. Следователно, ние трябва да дадем възможност на комисията да произведе европейско законодателство. Второто нещо, което искам да кажа по въпроса за креди, рейтинговите агенции в пазара на конкуренцията, ролята на кредитните, на рейтинговите агенции е една сфера, в която няма конкуренция. Не винаги се знае какво е значението на и тяхната работа. И аз искам да чуя становището на комисиите и бих искала да се проведе едно разследване от комисията по измамите и да, да се провери дали това е правилният климат за рейтинговите агенции. Това бяха въпросите, които исках да ви задам. Не можех да не се възползвам от тази възможност. Благодаря, господин Ламберт е тук. Имате думата. Аз не знам дали иска той, защото всъщност тук упражнението е да се повтарят неща, има две неща, които е, се говорят много често в тази комисията. Да, всъщност нещата стават по-лоши, е, когато остарява човек. Ами, значи не трябваше да се състезавам да бъда избран. Нека да повторя няколко от казаните неща. Ще подкрепя това, което каза Елиза. Естествено, изпълнението Изправени сме пред финансова и банкова индустрия, която все още е немощна и е, е свързана с държавната помощ. Два коментара. На първо място специалната схема за помощ към банките, която ще се удължи. Искаме комисията да проявява по-голяма стрикност, е, когато се отпуска такава държавна помощ и да използва ослабената позиция на банковия сектор, е, за да го накара да се върне към е, първоначалната си дейност, а именно като място за спестяване и инвестиране в реалната економика. Смятаме, че Генерална дирекция конкуренция може да наложи тази трансформация. На второ място, въпреки че сме споменавали проблема на няколко пъти, временната помощ, която дава ЕЦБ, е, ликвидна парична помощ е, на банковия сектор, е, не спира ЕЦБ единствената банка, която може да подпомогне сектора, но това води до изкривяване на пазара. И дори да не кажем, че трябва да се намесваме в краткосрочните действия на ЕЦБ, трябва да погледнем дали онова, което банката прави, изкривява пазара или не. В смисъл такъв, че това фаворизира някои финансови институции за сметка на по-добре управлявани други финансови институции, които не прибягват до помощта на Европейската централна банка. Всеки един от нас знае за банки. Поглеждам Мариан, защото повечето банки, които са добре управлявани, са малки фламандски банки, които действат по силата на един добре установен принцип и никога не прибягват до помещта от ТЦБ, защото са добре управлявани. Ако големите компании знаят, че винаги могат да получават направо безплатна помощ, това ще наруши дейността на по-малките играчи на пазара и не искаме това да се случва. Ако не друго, Генерална дирекция конкуренция трябва да проучи какво се случва, да направи анализ. Не искаме да спираме ЕЦБ да действа, но просто трябва да се документират нещата и евентуално един ден е, да стигнем до е, търсене на сметка. Не само на ЕЦБ, но и на други големи финансови институции. Още един коментар. Искаме генералната дирекция да разгледа е, потенциалните манипулации от страна на банките. Сигурни ли сме, че това, което се случва в момента, не се дължи на големи играчи на пазара, които повлияват на е, определенето на някои цени на пазара? Комисията трябва да проучи този въпрос. И накрая нещо, което сме споменавали и в предишни години много трябва да се направи по отношение на монополите и олигополите, енергетиката. Поглеждам Андреас. В Белгия всъщност сме в много лошо положение. Ние решихме да освободим, да приватизираме енергийния сектор, за да имаме стабилен пазар, конкуренция, но това не се случи. Сектора на храните и продажбата на храни на дребно. Виждаме, че има монополисти, е, големи играчи, както по отношение на снабдяването, така и по отношение на продажбите на дребно. Това не допринася за развитието на пазара. Виждаме, че малките доставчици е, са притиснати от е, големите играчи, които продават храни и в крайна сметка потребителя и малките продавачи страдат. Така че смятаме, че подхода възосновата на МСП създава една по-жизнена економика и нещо трябва да се направи по въпроса. И накрая Комисията винаги е казвала, че ако смята да извършва някакъв контрол, инспекция няма да я оповести. Ние подкрепяхме тази теза. Ще внесем изменения, но колеги, откровено казано, аз не съм сигурен, че е, специално този доклад е, ще свърши някаква работа. Благодаря, Филип. Господин Епинг има думата. Благодаря, господин председател. Първо позволете да поздравя господин Шваб за свършеното. Подкрепям по-голямата част проблематиката, който той разглежда в доклада и, и не знам дали може да се каже с това по-добре. Аз днес искам да кажа две неща. Положително по отношение на годишната от издаването на доклада на Комисията за конкуренцията и не толкова положително по отношение на държавната помощ. По повод на доклада си припомних, че премахването на бариерите пред свободното предвижване винаги е кръглен камък на европейската конкурентност и прем... това се подкрепя, когато се подкрепя конкурентоспособността и, конкурентоспос... и конкуренцията в Европа. Радвам се, че Европейската комисия все повече следва а, тази посока и ще продължи да я следва, надявам се, и в бъдеще. А що се отнася а, обаче за а, европейските банки преди един месец а, само новия председател на ЕЦБ постави а, въпроса отново нашето внимание – Съгласно ръководителите на Европейския съюз, е, европейските банки имат по-добра капитализация, отколкото преди една година. Но днес, а, изчервявайки се, комисарият Алмуния каза, че пак ще трябва да се рекапитализират нови банки, освен девете, които не издържаха теста за стрес през юли. 2008-2009 бяха въведени времени мерки, за да могат държавите да подкрепят банките в своите страни след 2011 година. В годишния доклад Европейският парламент ясно каза, че временни мерки не може да се окажат доста постоянни подчертахме необходимостта тези временни мерки и а, облегчения да бъдат а, прекратени веднага, щом това стане възможно. Днес ни се иска пак едно продължаване на режим, който е замислен като временен. Изобщо думата временен, господин председател, е едно проклятие за политиката. Благодаря. Да, има временни мерки, които доста траят. Благодаря, господин а, а, председател, тъй като ние сме тук горе-долу на. А, в семейна среда. Ще е на английски. Всъщност, трябва да ви кажа, че това, което е скучно, е скучно. И сега казваме, а, че трябва да се прави още нещо и тогава комисията взима това нещо и го хвърля в кошчето, защото това нищо не означава. Ние можем да се справим по-добре, ако искаме. Аз съм убеден, че можем да се справим по-добре. И трябва да кажа, изненадвам се, че а, комисарият Алмуния а, вижда голям проблем по отношение на критиката, която прозвуча от професор Ходжес и никой не поставя въпроса. Той всъщност каза, че за да може да помогне на потребателите, е, потребителите да бъдат компенсирани. Първо, е, комисията трябва да изгради альтернативните методи за уреждане спорове. Комисията казва, че това било модерно изкуство. Сега в областта на държавната помощ ние може да коментираме много. За мен това е много интересно, защото там са проблемите. Не се притеснявайте, няма да подценявам въпроса. Но просто да се каже, че трябва да се прави повече по въпроса, не е достатъчно. Бих искал да започнем това. Ако започнете с ЕЦБ и ЕЦБ дава големи помощи на големи банки и това натоварва пазара, то тогава трябва да искаме да се разшири тематиката, обхвата на годишния доклад, защото просто да се дока... засяга бегло такава една тема, на никого не помага. Казвам го просто е така на, на броски нахвърляме и минаваме на другата тема. Това на кого помага? Така че Що се отнася до, до полезните идеи, аз мисля, че много може да се направи, но частта, където в доклада се говори за картелите, също е важна. Мисля, че преди да се е, стигне до окончателен вид на документа, ние трябва да обсъдим и това и да видим как колективните искове могат да бъдат подкрепени чрез и мерки, като комисията направи така, че тези, които първо са пострадали от картела, да бъдат, получат обещетение и след това да се довършват останалите а, санкции трябва да се кажат какви са процедурите, колко са гъвкави. Гъвкави са и то политически, но тук можем да подчертаем политически въпрос и това е важно за доклада. След това на всички други теми, които вече бяха засегнати, аз много благодаря на Дърк също за казаното и това, което каза Софи за сътрудничеството. Вие говорите за междуинституционално споразумение, което да искаме да видим. Доста сме далече, трябва да ви кажа, от такова нещо поне от гледна точка на парламента, но за това не трябват конкретни предложения, какво можем да направим и какво можем да очакваме, защото не само информация искаме от комисията. Понякога тази информация влиза във важни документи на парламента. Добре е, примерно, да помислим какви са добрите практики да ги дадем като пример. Сега, не ми умръзва никога да говорим за структура, защото аз мината, че като променим структурата, доста неща могат да се поуправят. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. искали някой да използва правото си на отговор? Ми добре. Следващия доклад е предвиден за 11.30. Докладчика го няма, така че прекратявам заседанието до 11.30. А, забравих да ви кажа, Крайен срок за измененията е 30 септември, 17 часа е, ще се обсъди е, измененията на 17 октомври, 22 ноември в другата комисия, през е, пленарното заседание на декември ще бъде прият доклада. Благодаря. Закривам заседанието до 11.30. solar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

така, уважаеми колеги, преминаваме. Е, аз мислех, че няма да съм председател. Мислех, че Астрид ще дойде тук в 11.30, но преди вълта е, ще имаме една кратка дискусия за доклада за европейското измерение в спорта. Нашия колега Булхар Балц е с делегация на комисията в, в Вашингтон. Докладчика в Сянка ще ни е, говори по въпроса. Благодаря, ще се опитам да съм максимално кратка. Господин Балц иска да благодари на всички докладчици в Сянка и на всички, които представиха изменения на неговия доклад. Тези изменения допринасят за качеството на доклада. Искам да поговоря само по устните изменения. Има 4 такива в списъка за гласуване. По 8 и 20 има предложение за по-добра формулировка спрямо предишните изменения, но по същество те са същите. Надявам се, че можем да приемем тези промени. По отношение на изменения 9 и 17, отбелязва се факта, че в някои държави членки имаме държавен монопол по отношение на хазарта и тези обществени дружества, които контролират хазарта, спонсорират спорта. В изменение 9 не отричаме правото на спортните организации да получават компенсации от хазартни е, фирми, но когато има монопол, нещата са малко по-различни. Това са е, всъщност промените и се надявам, че можем да приемем тези изменения. Благодаря. Има ли някой, който иска да вземе думата? Аз, е, тъй като ние ще, очаквам, ще чакаме ли до 11.45, искам да помоля а, за да ме разберете. Аз за първи път представям. А, а, съм председател. Сега а, по първото изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 2, което е съвместимо с 1, за против, въздържали се, приема се. Изменение 3, за против, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. Оригиналният текст на параграф 1 се приема. Изменение 6. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за. Приема се. Преминаваме към устното изменение по изменение 8. Докладчик на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2а. Устно изменение към изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това изменение 18 за, против, въздържали се, приема се 19. Извинявайте, казва председателя, прескочих. Е, една страница и сега се връщаме на втора страница, значи преминаваме параграф 3, е, оригиналния текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4 за, против, е, приема се. 11 изменение, 11 за,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 Искате амблок за всички следващи изменения. Никой не е против. Значи амблок от е, параграф 7 до изменение 25 за против въздържали се. И Приема се е, гласуване върху целия текст с направените изменения. За, против, въздържали се. Не виждам. Значи текста е прият единодушно. Поздравление за господин Букхард Балц. Сега преминаваме към гласуването на доклада на господин Каса за бъдещето на ДДС. Сега този път вече ще се опитам правилно да отгръщам страниците. Сега по а, подзаглавие 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 11, за, против, въздържали се, приема се. Другите падат. Преминаваме към изменение 12 за Разбира се, с устното изменение на докладчика, което ви е познато, кой е за, против, въздържали се. Аз всъщност не мога да видя НП, всички от НП. Изменение 3, т.е. съвместно стимул с 12, за против, въздържали се, приема се. Изменение 14, за против, отхвърля се. Параграф 2. Кой за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф. А, изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 19 за. Против? Против? Приема се. Компромисно изменение Д за против въздържали се приема се. Изменение 4. Това е становище на Комисията по транспорта за против въздържали се приема се. 16 е становище на ИМКО за против въздържали се приема се. 10 на Комисията по транспорта за против въздържали се приема се. Не, из, извинете, отхвърля се. 27. Не, 24 поправя се. Да, трябва да се понауча, казва председателя. 24 за против. Приема се. Струва ми се. Добре, нека да проверим, ако искате. Ще проверим с картите, ако си намеря картата. И така. Гласуваме по изменение 24. Режим на гласуване. Край на гласуването. 18 за, 13 против, приема се. 25 е съвместимо с 24. Струва ми се, че по изменение 4 имаше същото. А, добре, може ли да проверим? А, имаше същото мнозинство. Е, всъщност е малко късно, но ако искате, може да се провери е, изменение 4 на Комисията по транспорта, режим на гласуване по изменение 4 по становище на Комисията по транспорта. А моля ви, реагирайте по-бързо, ако вашия скромен председател в, по, по член 64 не можал. 19 за, 12 против, значи не бяхте прав. Мисля, че би трябвало да бъдем по-сериозни и да се държим като економисти. Сега, 25 сега левицата, ако обича да не ме разсейва, кой е за, против, отхвърля се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. 29 с устно изменение на докладчика за, Добре, гласуваме първо устното изменение. Кой е за? Против? Против? Вие сте е, за или против? Кой е за устното изменение? За. Ние сме против устното изменение. Вие ме помолихте да гласуваме устното изменение и питам сега, кой е за устното изменение? Ние сме против е, устното изменение – Значи, щом сме против, не може да се гласува то. А, добре, ме това не е едно и също, както да се гласува против. Струва мисля, че нещата са различни, т.е. вие сте против. Значи, ние ще гласуваме за текста без устното изменение. Кой е за? Приеме се. След това 20 пада. Компромисно изменение е. Кой е за? Против, въздържали се. Параграф 7 за против приема се. Компромис F за приема се. Компромис Г за против приема се. Изменение 39 за против въздържали се приема се. Изменение 40, то е съвместимо. За, против, въздържали се, приема се. 41 също е съвместимо. За, против, приема, е, отхвърля се, извинете. 42 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. 44 за, против, приема се. Оригиналният текст на подзаглавие 3 за, против, приема се. Компромисно изменение хаш за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 13 становища на Имко за, против. Нека да проверим по електронен път. Режим на гласуване. Край на гласуването. 17 за, 15 против. Приема се. След това изменение 15, то е сходно на предишното за против приема се, компромис и за против приема се. Изменение 53, Коза. Е за, против приема се, компромис J за, против, приема се. 55 за, против, приема се. 56 за, против, приема се. Оригиналният текст на подзаглавие 4 е за, против, приема се. Компромис К за, против, приема се. И сега изменение 2 на Комисията по бюджетен контрол. Може да гласуваме блок до от 2 не, извинявайте, не съм си написал домашното. Значи до 2 до, до 5 от 2 до 6, 7 за против отхвърля се, 8 и 9 анблок за против приема се, 10, 11, 12 анблок за против отхвърля се. Компромисно изменение L, коза, е Против въздържали се, приема се. 61 за, против, приема се. 62 сходно за, против, приема се. Параграф 15 за, против, приема се. С подзаглавие 5, оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Становище то пада. Преминаваме на компромис изменение N. За, против, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не. Добре, нека да проверим. 68. Режим на гласуване, край на гласуването. Резултата е 18 за, 13 против. Значи е прието.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 по оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, при, приема се. 2 за, против, приема се. Оригиналният текст на 3 до 9 за, против, въздържали се, приема се. 3 из... за, против, въздържали се, приема се. Становище на а, контрол на бюджет, бюджетен контрол за против приема се и в крайна сметка а, електронно гласуване за целия текст с измененията. Режим на гласуване, моля. клю. Край на гласуването. Текста е а, прият 30 на едно поздравление на господин Каза, който всъщност доказа своята добавена стойност. И сега доклада на господин Гигол. Преминаваме към гласуването. И така, параграф 1, изменение на докладчика за Законодателната резолюция за против въздържали се приема се. Изменение 2 на докладчика за против въздържали се приема се. Изменение 4 повече по членовете. 4, значи за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 Добре, ще проверим, що ми искате. Мисля, че този път не се излагах. Режим на гласуване. Край на гласуването. Не, всъщност това не е изменение на докладчика. За 14, 17, против, отхвърля се изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се 6 от същия автор за против въздържали се отхвърля се. Изменение 7 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 9 и 11 заедно за против въздържали се отхвърля се. След това 8 и 10 8 и 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. 8 и 10. Режим на гласуване. Да, в кръгла зала нещата са малко по-сложно да се види кой как гласува. Край на гласуването. Приема се 28 за, 1 против. Да, това е, е традицията на парламента е когато се е, иска проверка да се променят нещата. Сега вече по е, точките от преамбила изменение 3 за против е, въздържали се приема се. Гласуваме върху целия текст с въведените изменения. Гласуваме електронно. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 30 за, 1 против, 0 въздържали си. Сега ще гласуваме върху законодателната резолюция. Край на гласуването, ако всички са гласували. 27 за, 1 против. Поздравяваме господин Гигъл за отличния доклад. Край на а, гласуването. Благодаря ви за а, участието. Сега преминаваме на доклада на господин Ханс Петър Ар... Е, Мартин за имитиране на евромонети. А, тук ли е той? Виждам го там се е скрил. Господин докладчик, вие сте докладчик по точка 7 и 8. Това са свързани регламенти. Много ви моля, господин Шваб, не закривайте господин Мартин. Искам да видя докладчика, тъй като ти си сега звездата. И сега, господин докладчик, искам да ви помоля, ако нямате възражения, да представите и двата доклада. Благодаря, господин председател. Да. А, виждате, че като допре до пари, е, може би не е толкова важно, колкото си мислите, но аз мога и да говоря накратко защото всъщност нещата са от административно естество, но разбира се, в ръцете на гражданите парите могат да имат по-голямо въздействие, отколкото може да прочетете тук. Та, става въпрос за два регламента. Единия на съвета е парламента, другия е само на съвета относно монетите, евромонетите. Основно се обръща внимание на това, че към момента може би не е лошо да се поясни и то принципно, че искаме взаимна независимост на централните банки. И при тези трудни времена именно ЕЦБ трябва да продължава да отговаря за а, монетите, които са в обращение. На практика обаче Става въпрос за няколко сфери, които тук трябва да се а, отграничат. Значи, от една страна, възпоменателните монети, тези с номатична стойност а, и а, монетите, а, които са разменни и са в обращение. Прави се разлика между тях. Мисля, че е добре да се поиска права за съвместно вземане на решение за парламента и в тази област. Аз не смятам, че трябва да оставяме комисията да решава това. Просто това е една идея, която се върти в доста държави вече. Е, поради е, един смъртен случай а, в а, Штатите, а именно става въпрос а, за банкноти от 1 и 2 е, евро. Защо? Трябва да го помислим за този въпрос, добре да го обмислим, защото разходите за сеченето на монети от 1 и 2 евро нарастват като себестойност. Благодаря на всички, които а, ми изпратиха своите идеи. Не знам дали са тук. А, благодаря и е, на предложенията на комисията. Но това е тема, която трябва да разгледаме според мен от е, демократичен ъгъл. Например, една германска монета, мога да си представя, която да са представени граждански революции, или а, демократични революции на испанската монета и така нататък. Тоест става въпрос за политически събития в дадената страна, като част от историята довела към европейската интеграция. Като първото сечене на монети, а, извинете, е, първата стъпка към обединяването на Европа от 1948 година е много по-различна, отколкото а, идеята обединила Съединените щати на времето, е именно независимостта. Тук не, не, не става въпрос за независимостта. И така, на аверса на монетите не бива да се поставят а, изображения, които биха били обидни за някого биха засегнали неговото достоинство. Мисля, че тук правомощията не трябва да се остават само в ръцете на комисията, когато трябва да се решават тези неща. Изглежда комисията си е, мисли, че има някакви монети, които трябва да а, останат извън предмета на това уреждане, като например тези с а, нумизматична стойност, възпоменателни юбилейни монети, а, но мен ме интересува какво мислят колегите. Разбира се, има и един кръг от технически въпроси, но понеже мина 12 часа, да не ви занимавам сега, защото така ще има повече е, време за колегите ми да се изкажат. Те са трима или четирма, ако броим и председателя. И така, ако искате да кажете нещо по тази тема, много ще е, ме зарадвате. Благодаря, господин пред... докладчик. Ако искате, ще дам сега думата на докладчиците в Сянка. Благодаря, колеги. Надявам се, че с докладчика ще работим в добро сътрудничество и е, ще постигнем добри резултати. Това е от мен. Благодаря. Благодаря. Софи няма какво да каже. Тя всъщност говореше за... Тя се изказа по конкуренцията. Е, кой от вас иска да вземе думата? Господин Гиголд. Иска ли някой думата? Аз искам просто да кажа, бях малко разсеян. Искам да знам каква е позицията на докладчика. Вие говорихте за това, аз не, не го разбрах съвсем ясно. Каква е позицията на докладчика за банкноти от едно евро? Например, в Франция има една, един комитет е, председателства от бившия е, депутат сина на Жис... Валери Жискар Дестен, които са за е, банкнота от едно евро. Аз съм по-скоро за, но не разбрах съвсем точно, за което си извинявам. Какво точно казахте по този въпрос? Да, благодаря. Да, наистина, доста популярна е тази тема, не популистка, а популярна. Аз лично съм за банкнотата от едно евро. Очевидно, че полезният живот на банкнотата е по-кратък, отколкото на монетата, но стои въпроса за себестоеността на сеченето на монети. Така че не е лошо да се опитаме и може да получим мнозинство в нашата комисия. Доста хора се притесняват от разходите за производство на парите. Затова в моя доклад към предложението на комисията предлагам именно за да се въведат банкноти от 1 и 2 евро. Благодаря. Благодаря много. Да, всъщност има а, има е и символична стойност. Всъщност, това е много по-практично за хората, които пътуват тогава, когато дадат, а, да кажем, бакшиш е, е много по е, много по-добре се приема бакшиш в, е, в банкнота, тъй като понякога в чужбина еврото трябва човек да търси банка, за да го обърне в местната валута. Иска ли някой да каже нещо? Да, благодаря господин председател. Искам да се възползвам от а, а, тази възможност да говоря по този въпрос а, а, и да си изкажа по този въпрос за монетите, евровите монети. Само три, всъщност два бързи коментара на това, което беше казано от вашия докладчик. Аз си мисля, че Комисията като пазител на, до, на, на договора трябва да даде своето а, правно становище и трябва да се обмисли възможността да се а, разгледа възможността за банкнот от едно евро, това да бъде направено в една резолюция, а, за да може да има а, правно значение. Това е правната база, се отнася само за, банк за монетите, така че не може да се въведе текст в този законодателен акт. А сега нещо по-техническо. Монетите от едно евро са необходими, за да може да има глобална рентабилност за сечането на тези монети, за да може много е трудно да се постигне изгодност при сеченето. И още нещо по въпроса за колекция пенсионерските банк, монети. Това се вписва в рамката на сегашния документ. Много е трудно да има регламент за монетите с колекционерска стойност, тъй като ние ще се удовлетворим сега в момента с правила, които ще предотвратят объркването на тези монети с монетите, които са в текущо обращение. Разбира се, за мен е много голямо удоволствие да обсъдя тези въпроси с докладчика, докладчиците в Сянка и с други членове. Благодаря на комисията, благодаря за е, е, е, правните напомняния, но ние всъщност не си правим иллюзии за правните последици. Ако няма нещо друго, искате ли вие, господин докладчик, да се изкажете. благодаря. Добре, доклада ще бъде представен на 24 октомври 2011 година. Крайен срок за измененията, значи 28 октомври. Обсъжданията ще бъдат на 22 ноември, ще се гласува в комисията на 29 ноември в пленарна зала през февруари в 2012 година. И толкова по тази доклад. Благодаря господин докладчик. Успех в бъдещата ви работа. Има ли въпроси други? И Тогава следващото ни заседание ще бъде в Страсбург на 26 септември от 19 до 21.30 и тогава вече ще се срещате с истинския председател. Довиждане и лек път по домовете ви.